Вчера, скъпи колеги, Тунис отново преживя трагедия, тъй като терористичен акт бе извършен в центъра и който доведе до смъртта на 14 души от охраната на президента.